Okay, guten Morgen. Добро утро. Радвам се да ви видя. И още, още веднъж. Радвам се да ви видя. Добро утро. Откриваме нашата среща. Приемане на дневния ред. Имаме проблем. Точка 11 от дневния ред за застрашените езици. Решихме да не я обсъждаме днес заради голямо, голямото желание да бъдат направени промени. Не можахме да постигнем съгласие. И за това точка 11 ще бъде обсъждана на следващото заседание. Точка 2 от дневния ред. Протокол от заседанието от 22-23 април. Имате го на хартия. Ако искате да кажете нещо, обадете се по време на днешната среща. Нямаме превод на естонски, латвийски, литовски, малтийски и шведски. Имаме следните доклади. Трилог и законодателните досиета. Еди... Образовател... Образование, обучение, спорт. И имаме още два теми, две теми на 22 и на 23 април бяха обсъждани на 14 май. По време на тези срещи постигнахме голямо сближаване. Почти сме постигнали съгласие по глава младе, младеща и спортът. Успяхме да постигнем съгласие за запазване имената на всички програми. Тоест, това, което беше важно за нас, постигнахме съгласие. И защото в крайна сметка това означава, че нашите цели са поставени в по-тесен мащаб. Т.е. тези глави, които бяха прияти от съвета Еразмус, Леонардо, Комениус, младеща и спортът. Имаме още два проблема. Проблемът с имената на първо място, заглавието на програмата и вторият проблем е проблема, че съветът разглеж... иска да разгледа темата за магистърските кредити а, прекалено рестриктивно. Т.е. средствата, които ще бъдат предвидени в бюджета. Предложението на комисията не беше изразено много точно, но според комисията тази част от следването трябва да, за нея трябва да бъдат отделени 5%. Комисията казва, че тази програма, магистърска програма, може да работи само с до някъде правилно разпределение на географски принцип. С 2% можем да погребем целия проект. Аз мисля, че това е точно така и се интересувам много от това да бъде запазена тази възможност за кредити. и бихме искали от комисията и съвета увеличение на тези 2%, т.е. да станат поне 3,8%. Съветът излезе с обосновка, че трябва да се пести и съкрати бюджета с 0,2% но даде 0,5% на националните агенции. Да, трябва да пестим, а в същото време даваме повече. Мисля, че бихме могли да постигнем съгласие на 3,4%. Това е информация за тези, които не са навътре в темата. Може би е малко сложно. Всъщност постигнахме всичко, което искахме и е, остава само проблемата с имената. Ще видим какво можем да постигнем. обаче е обаче, че в рамките на ирландското председателство няма да постигнем повече. Е, може би ще успеем да променим имената, но нямаме указания как ще изглежда бюджетът. Ще трябва да изчакаме, докато комисията по бюджета обсъди въпроса. Съществува голям проблем това е проблемът е, с делегираните и внедрени действия. Това си е централен проблем. Аз самата не мога да го реша, дори да искам, защото това ще бъде извън правилника на парламента. Аз изхождам от там, обаче, че ще можем да гласуваме по този въпрос едва през септември. Но съдържанието до тогава ще бъде пояснено. Относно творчеството, на 25 март обсъждахме това. Приехме един компромисен текст. Нямаме голям проблем с този текст. И на 30 май ще бъде следващата среща. Тук става въпрос, разбира се, пак за бюджет. И мисля, че нашето решение ще може да бъде взето едва прекалено късно. Днес се надявам да гласуваме за столиците на културата. Имате на хартия и тази тема. Надявам се, че ще можем да гласуваме по този въпрос, за да може през септември това да влезе в пленарна зала. Тоест, това лято да бъде приключено. Наясно сме, че проблемът и тук става въпрос за пари. Според изчисленията на комисията, някои неща вече така или иначе бяха съкратени, около 5% съкрещения Имаме вече някои основни неща в, от комисията по бюджета. Това, през последните години това са 23% съкръщения. За мен това изобщо не е прием, приемливо. И не стига, че вече бяха направени сериозни съкръщения, но а, сега и още 23%. Написах писмо от ваше име, от името на всички, които работиха по този въпрос, а, за, да обърна, за да се обърне внимание, че така изглеждаме смешни. Това бяха положителните и отрицателните страни и сега мога да ви направя съобщение, че няма кафе. Стъчкуват. Искам да ви обясня нещо. Когато заседаваме в тази зала, имаме право на кафе. В тази зала в колко места има? 450 места. Поне за 450 места трябва да има кафе и то се плаща. Въпреки, че ние не ни пием чак толкова много кафе. И сега искам да ви кажа следното. Това са 850 евро са необходими за това кафе за едно заседание. Знам, че е пестим, наистина, но така или иначе кафето тук изобщо не е хубаво. Веднъж федералният канцлер Хелмут Кол беше тук и той каза, че ако още веднъж му дадат такова кафе, няма да стъпи повече тук. Отдавна в нашия Бундестаг никога не ни дават кафе, но поне вода да има, защото това е здравословно. Кафето не ни е необходимо, от, на първо място не е здравословно, не е вкусно и така, че не ни трябва. Тъй, че ще напиша на генералния секретар писмо, че днес няма да получим кафе, е, няма да умрем от това, тъй като и парламентът се присъединява към политиката за пестене и че се отказваме от правото си на кафе. Може да ми се сърдите а, или не, обаче тук може да се постигнат а, спестявания. 850 евро на заседание само от това, че няма да пием кафе. По-добре да пием вода и още нещо. И ви благодаря на всички за разбирането. Но изобщо няма нужда да пием кафе, тъй като то така или иначе изобщо не струва. Точка 4 от дневния ред. Мари Терес Санчес. Имате думата. Утвърждаване на културни и творчески сектор в Европа като източник на растеж и работни места. Благодаря, е, мога да предложа също вместо е, бутилки минерална вода да имаме карафи обикновена вода, така ще спесим още и няма да изхвърляме пластмаса. Е, Днес ще ви говоря за утвърждаването на културния и творческия сектор в Европа. Тук що бях на една закуска с представители на творческите индустрии в Европа. Една доста насърчаваща среща. Говорихме за утвърждаването на този сектор и ролята му за създаване на растеж и работни места. През септември миналата година комисията публикува съобщение за насърчаване на културния и творческия сектор. Няма всеки път да разгръщам цялото заглавие. Радвам се, че този доклад ми беше поверен и че тази тема залегна в европейската политика. Обедена съм в економическия потенциал и капацитета за създаване на работни места на този сектор, още повече с оглед на кризата, през която преминаваме. Е, културни, е, културните аспекти винаги са били основен елемент от е, нашата политика и на пленарното си заседание, последното пленарно заседание миналата седмица, парламента отново каза, че е решен да защищава е, този сектор и да защищава културната особеност, културната специфика. Този сектор е 4,5% от БВП и в него са ангажирани милион и половина души. Тези цифри е, са последните, които. Мари Терез, ако Говорите английски. Моля, чуйте ме. Седнете там отзад, защото има място. Тези е сектори произвеждат дав, да, дават непрекъсната подкрепа на новаторските дейности, на, на създаването на нови технологии. Освен това, културата позволява на Европейския съюз да играе роля на международната сцена. Тези два сектора непрекъснато се развиват и дават големи перспективи за професионално развитие тези два сектора могат разчитаме на създаването на много нови работни места неща, които ще позволят на младите да се интегрират на пазара на труда. Културният и творческия сектор сътрудничи с други економически отрасли, економически, тех, информационни технологии, туризъм и е много важен за международната роля на Европейския съюз. Смятам, че Европейския парламент може да играе роля за доброто регулиране и за сближаване на националното законодателство. Да не забравим колко важни са програмите и действията по до стратегията 2020, Еразмус и Творческа Европа. За това приканвам парламента да вземе конкретни мерки в подкрепа и подобряване на достъпа до финансиране, разширяване на пазара и транссекторно сътрудничество. Необходимо е обаче е да разполагаме с, с актуализирана и надежна статистика. Освен това, трябва да се приобщи обществеността и младите към ценностите на този сектор, да се гарантира подходящо финансиране, за да може тези два отраса да се цифровизират и накрая да гарантираме тяхното териториално развитие. Да започнем от статистиката. Тази сутрин на закуската цифрите варираха в зависимост от гледната точка. Трябва да се инвестира във всеки сектор и подсектор, за да може да се гарантира финансиране на културния сектор и увеличаване на дела му в БВП. Е, надежната статистика е единственото е, средство, което позволява да се намери точно и, и приспособено решение на проблемите в този сектор. Освен това, комисията трябва да разглежда перспективите в по-дългосрочен план а, е, в рамките на стратегията до 2020 година. Комисията предлага една структурирана линия и конкретни решения, в съгласие, които имат съгласието на всички заинтересовани страни. Но, за да се приложи тази политика, трябва да има адаптирана комуникация за ролята на двата сектора, за възможността им да създават работни места и е, за привличане на инвеститори да се приобщи европейската общественост и младите към ролята мисля, че трябва да се наблегне, че тези два сектора допринасят за равните шансове. И не, е необходимо да, да се приканят държавите членки да поощряват творческата и културната дейност. Трябва да се подобри подготовката, да се е, положат усилия за улесняване на учебните заведения, за да може да се намери много точно съответствие между предлагането и търсенето и професионалните качества. Важно е да се гарантира достъп до образование и култура още от най-ранна възраст и подкрепям усилията на комисията в тази насок. Трето, да се гарантира подходящо финансиране. Нашата председателка спомена съкръщенията в нашите бюджети. Трябва да се мобилизираме и да защищаваме бюджета категорично, защото той има огромно значение за економическото развитие и заетостта. Финансирането трябва да подкрепяме смесени източници на финансиране и създаването на една законова и подзаконова рамка, която да гарантира атрактивно финансиране ставките на ДДС са един от примерите за действие. Също така да не забравяме перспективите, свързани с структурните фондове. Трябва държавите членки да улеснят достъпа на всички заинтересовани страни до източниците на финансиране. Четвърто, трябва да се даде възможност за цифровизация на двата сектора. Много често повдигаме тази тема. В последните години двата сектора се развиха и се отвориха за цифровите технологии. Тези промени създават нови търговски възможности. И, и трябва да се засили конкурентноспособността, трябва да се създаде една модерна система с подходящо възнаграждение на правоприемниците и даваща възможност на всички потребители да се ползват от културата и творчеството. Международното измерение е друго предизвикателство. Нашите таланти трябва да допринасят за конкурентноспособността на европейските предприятия в международен мащаб. И накрая териториалното развитие. Бих искала да подчертая, че подкрепата за тези два сектора трябва да се оказва и на местно и регионално равнище. И тук наблягам на значението на териториалната политика, която може да превърне тези два сектора в лост за економически растеж. И накрая, културният и творческия сектор са един кос за Европа да бъде е, специфична и да гарантира економически растеж и заетост. Разбира се, че успеха на това начинание ще зависи от създаването на подходяща законова и подзаконова рамка, както и е, от усилията на Европейския съюз и на държавите членки. Приключвам тук и съм готова да отговоря на вашите въпроси и коментари. Мари Терез. Благодаря, Мари Терез. Сега давам думата на Петър Борис. Благодаря. Това е много важен доклад. Особено в този момент, когато се взимат решенията за бюджета. Държавите членки в момента се подготвят за новите финансови перспективи и е много важно в този доклад да се каже колко е важен креативният сектор за развитието на заетостта и за цялата индустрия. Нека да спомена няколко факта. А именно европейските фондове, които могат да подкрепят инвестициите. Също така, нека да напомня, че е, програмата до 2020 говори за иновации. И това може да бъдат иновации в креативният сектор, може да не са технологични решения. Ние сме в дигитален, цифров свят, но все още сме зад Съединените щати, просто защото не сме способни да се адаптираме към технологическите новости. Съединените щати са толкова по-напред от нас, включително и в тази е, креативна и творческа индустрия. Така че смятам, че иновациите могат да бъдат подкрепени и тук, в този творчески сектор. А сега, нека да напомня колко е важен Европейския социален фонд. Този фонд включва финансови ресурси, за квалифициране и за преквалифициране в много сектори. Разбира се, нуждите на нашата индустрия също съответстват на възможностите на този сектор културата и творческите дейци също могат да бъдат квалифицирани и да им се предложат обучения, за да се адаптират към новия цифров свят и новите изисквания на пазара. Относно даренията и стипендиите и различни помощи за предприемачите, нека да не забравяме тези стартиращи нови компании, създадени най-вече от млади хора, които имат нужда от допълнителни финансови помощи. Нека да не забравяме, че а, финансовите помощи за творческия сектор също са много важни. И накрая, нека да спомена и европейското кино, нещо за което знам доста. Настоящата ни ситуация е много трудна. Почти 80% от европейското кино вече е цифрово. При все това има 20%, които имат нужда от помощ за близко бъдеще. Иначе тези кина ще затворят. Това са кината в малките градове кината, които се съсредоточават в представянето на не толкова ам, печеливши филми, а по-скоро артистични на кинематография. И за това трябва да направим всички кина цифрови в Европа. Европейските кина трябва да пренасят културата. И бих помолил Мари да подчертае, че процеса за цифровизация на европейските кина трябва да бъде завършен. Това е много важно. Тези кина имат финансови проблеми и биха могли да затворят възможно най-скоро. Благодаря. И това, моля, нека да бъде споменато и пред съвета. Благодаря. Vielen Dank. Petra Kammer-Ebert. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch Marie-Therese. Marie-Therese. Нейният доклад даде добра представа за това какви са проблемите в областта на културата и творчеството. Искам да, се, да посоча два аспекта, които Пьотър вече посочи. Ние успяхме да, що се отнася поне до разглеждането в комисията, успяхме да разгледаме много добре областта на културата и творчеството. Важно е областта на културата и творчеството да не се загуби, защото областта на културата и творчеството са заплашени постоянно и зависят от, местни, от местно финансиране и от структурните фондове. Искаме да подчертаем това много ясно. Не осъзнаваме като че ли много неща. Вчера разбрах, че около 8% от заетите лица работят в областта на културата и творчеството. Тук има голям економически потенциал. Това може да. Това зависи също и от големите индустриални продукции. Не може да стане от само себе си втора област, за която много съжалявам, че комисията изобщо е загубила представата, но смятам, че е много важно. Това е социалното положение на хората на изкуството. Тук говорим най-вече за самонети лица, за несигурни отношения на заето, липса на трудови договори, липса на достатъчно добри социални системи. Тоест, хората, които се занимават с творчество, не могат да, да плащат в тези социално-осигурителни системи. Това е голям проблем, за който също трябва да говорим. Това е развитието на културната и творческата индустрия в Европейския съюз. Много хора на изкуството тря, трябва да живеят с много малко пари. И класическите осигурителни системи не могат да. Те не могат да се включат в обичайните социално-осигурителни системи. Например, ако а, те а, загубят работата си или фирмата, в която работят, фалира. Тук а, държавите членки трябва да бъдат подканени, комисията трябва да бъде подтикната да се погрижи за работещите в тези области, да могат те да получат подходящо социално осигуряване, а не веднага да попаднат в ситуация, когато техните бизнес модели се окажат недостатъчно плодотворни. Това социално измерение – тези хора, заети в творческата сфера, за тях не е направено все още нищо и трябва да направим. Благодаря ви. Благодаря. Еми Гацки. Кларкин, która jej dzisiaj nie więc proszę. Благодаря. Аз искам да представя позицията на европейските консерватори и реформисти. Тези сектори са много важни за европейската економика. Ние приветстваме раз... стратегията за развитие, представена а, от Европейската комисия, специално за тези сектори. И сме съгласни с докладчика че цифровизацията, също така и достъпа до международният пазар са много важни. Подкрепяме също и е, разглеждането на проблема за е, интелектуалната собственост. Това е необходимо условие за конкурентоспособност в този сектор. Съгласни сме с докладчика, когато тя казва, че регионалните специфики в тези сектори също са много важни, защото имаме нужда от такива специфични регионални политики за творческия и културен сектор. И сега малко по-отрицателно считаме, че липсват споменаването на малките и средни предприятия в този сектор. Трябва да се сложи повече акцент там. Смятаме, че малките и средни предприятия също са важни и те играят много голяма роля в това отношение. И е, трябва да подчертаем тяхната роля, така че да е по-ясно, че подкрепенето на малките и средни предприятия е едно от ключовите условия за да е, доразвием културата и творческия сектор в Европа. Това е критическа забележка по доклада. Като цяло благодаря на докладчика. Благодаря. Господин Сантьяо. Muchas gracias, <clears throat> Presidenta. Bueno, pues felicitar, por supuesto, a Marie Thérèse. Creo que ha explicado... Благодаря. Искам да поздравя Мари Терез, която много ясно поясни целите, които трябва да си поставим в областта на културата и творчеството. Бих искал да засегна един въпрос, с който много често се сблъскваме тук в нашата комисия. Имаме доста ограничени правомощия в, това отношение. Тук основните правомощия са на държавите членки или на, в много случаи на автономни региони в тези страни така че не можем да направим кой знае колко. Разбира се, всяка крачка, която направим, ще бъде добре дошла. Тук а, а, сериозен проблем е финансирането. Когато а, се правят съкръщения в бюджета, обикновено се по, започва от културата. И това се отразява а, точно на а, този сектор в различните държави членки. Мари Тереза спомена значението на надежната статистика. Да, трябва да знаем какъв е делът на културата в брутния вътрешен продукт и, както каза и Петера, да се знае колко хора са заети в този сектор. Защото, за жало, смятам, че различните правителства са в момента са заети предимно с економическите проблеми и малко се интересуват от културата. Затова трябва да се наблегне на економическата роля на културния сектор. Споменати бяха и структурните фондове. Да, това е много важен въпрос и е, той е от правомощията на комисията. Искам да наблегна на още два аспекта. Културното мец... меценатство има приоритетно значение за защита на културата, на спорта, на образованието. Зная, че Комисията няма кой знае какви правомощия в тази насока, но може би би могла да е, изпрати насоки на държавите членки, наблягайки на значението на меценатството и на ролята му за развитие на културата. Мисля, че това е, е, би помогнало на всички, които работят в областта на културата. Друг важен аспект са е, е свързан с авторското право и защитата на интелектуалната собственост. Изключително важен въпрос за творците. Важни са и малките и средни предприятия, е, които са огромното мнозинство в културния сектор. Госпожа Томас. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Санчес Мит за свършената работа. Много интересен доклад. Мога да кажа, че а, констатираме три основни елемента. Първо, непознаването на економическите аспекти на този сектор. Второ, недостатъчното използване на потенциала на този сектор. И трето, връзка на този сектор с други елементи от економиката, с технологиите. Така че именно за това той може да се превърне в стратегически сектор. След като изходим от тези три елемента, трябва да видим как ще преструктурираме професиите в този сектор. Ще направя накратко едно изброяване на приоритетите, които според мен трябва да бъдат разгледани на първо място. Първо, да представим потенциала на този сектор и економическите му възможности. И така, както го каза и колегата преди мен, за тази цел ни трябват данни, а ние нямаме достоверни данни. Може би имаме нужда от вид база данни, която да се изгради или обсерватория на сектора. Второ, когато се говори за творчество и култура, се говори за продукции, за а, разпространение, много често това производство, творческо производство е а, ограничено заради езиковата бариера и а, американския сектор ни залива. Именно за това ние трябва да направим нашият по-видим. Трето, човешкият капитал. Това е много важно също, защото това са предприятия, които като цяло използват малко човешки ресурси, а просперират благодарение на таланта на своите е, служители. Това е важен елемент в настоящия економически модел. Знаете, че обучението, свързани с културата и с творчеството, имат доста негативен имидж. Трябва да променим този елемент, да покажем какъв е потенциала, който има тази професия. Когато един младеж каже на родителите си, искам да бъда художник на анимация или пък музикант, не може да, да се обезкуражава детето, а трябва да се насърчи. Така че трябва да променим имиджа на сектора. И едновременно с това трябва да се вземат предвид връзките с други сектори. Именно за това обученията в някои поне държави на Европейския съюз трябва да се променят. В някои държави тези обучения и преквалификации са архаични. Трябва да бъдат свързани с новите технологии. Петра също говори по този елемент относно социалните аспекти. Много често това са несигурни професии и това е част и от общата структура. Имаме нужда от адаптиране на тези професии, от подсилване на сигурността в тези професии. След това искам да говоря за концепцията на целия проект и за финансирането, защото много често се сблъскваме с този проблем а именно откъде да намерим необходимите средства. Тези сектори трудно имат достъп до финансиране по много причини. Първо, взаимното познаване с инвеститорите. Инвеститорите рядко са запознати с този сектор и се страхуват да инвестират в него, и именно за това много често не е финансират в продукти които, и в проекти, които имат бъдеще. Също така, много често служителите в творческия сектор нямат счетоводни или инженерни познания, за да направят добро представяне на своите проекти, за да получат финансирането. Секторът има големи специфики и може би ще трябва да наблегнем на нови видове финансирания, смесени видове финансирания, например механизъм за гаранция за заемите, за да се успокоят инвеститорите и да, да се чувстват по-сигурни. Така че ние трябва да отговорим адекватно, трябва да помислим и за данъчни облегчения, които да, не, които да се прилагат към творческите продукти, които да не се считат за стандартни продукти. Има също така и друг приоритет, а именно общественото познание, което има голяма роля тук в този сектор – Законовите, законовата рамка също е важна и трябва да се улесни достъпа до финансиране и достъпа до публиката. И разбира се, културата и творчеството не могат да са свързани само с пазара. Някои от аспектите на този сектор не са рентабилни. Те могат да бъдат водещи в някои от секторите, други могат да бъдат водещи в пазара, но не винаги имат рентабилен аспект. Затова трябва да видим точно какви ще са мерките на Европейския съюз в тази област. Тези секторите са свързани много тясно и с новите технологии не трябва да забравяме еволюцията в това отношение, иначе просто ще осъдим на смърт целия сектор. Нека да не забравяме колко е тежка конкуренцията в световен план. И искам също да благодаря на госпожа Санче Смит за това, че отделила специално внимание на регионалното и местно развитие. Знаем, че това е един от ключовете на успеха на този сектор. Местните участници също допринасят много за създаването на нови а, филиали, на откриването на нови таланти. Статистиките го доказват и за това смятам, че трябва да имаме едно местно управление на културата, и да заинтригува и да накара публиката да участва по-широко. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Госпожа Дорота Ниге. Тук ли е? Имате думата. Um, Благодаря, госпожо председател. В това проекто становище важното е това, че много от проблемите, които сме засегнали, са взети предвид. Най-важен е въпросът за развитието на уменията, достъпа до финансиране и предизвикателствата на цифровата глобализация на международния пазар. Искам да започна с едно малко пояснение. Въпросът за обхвата, хоризонта на а, комуникацията. Може би тук е въпрос на разбиране, комуникация, но трябва да се разбере добре. Ком... Резолюцията от септември 2012 зададе об... краткосрочния обем. Става въпрос за нещата, които трябва да бъдат предприяти в краткосрочен план. От този момент бяха въведени над 50 мерки и ние сме сигурни, че координацията координацията на средствата за постигане на тези цели ще може да бъде приложена и по-нататък. Ние обаче имаме и дългосрочна цел, т.е да поставим творчески и културния сектор в центъра на стратегия Европа 2020. От държавите членки ще се иска да подпомагат творческия сектор и да подпомагат също международните планове за развитие, тъй като до сега говорихме само за националните планове. Това е стратегически план за културния и творчески сектор. Той е много близко свързан и с един прагматичен а, момент от кохезионната политика. Вземаме предвид исканията за културния и творчески сектор за периода 2011-2014 заедно с методите за координация. Това са ключовите инструменти за действията в областта на културата. Платформата за културния и творческия сектор е създадена през 2008. Това са повече от 40 организации, които представят най-различни културни сектори. И те ще продължат да работят в тази посока. Но структурираният диалог – на участниците в тези програми, начините на координация в момента са подложени на анализ. В обхвата на тази оценка комисията ще поиска действията на организацията да бъдат продължени, както е предложено в становището. Говорим за достъп до финансиране, а не за финансиране на културния и творчески сектор. Комисията много би желала да осигури пълнота на, тази, на, на, въпроса, на по въпрос на финансирането. Някои от инструментите вече бяха споменати днес. Те ще улеснят достъпа до частно финансиране, като се, знае, като се знаят проблемите с това, че културата не е а, актив. Но също така че тази е, дългосрочна, тази дългосрочна програма каса и малките и средни предприятия, както и действията, които трябва да бъдат предприяти относно стратегията 2020. На второ място искаме да подкрепим европе, европейските иновации в областта на културата и творчеството. Отчитаме посочените методи в проекто становището, но то тази подкрепа не трябва да се разбира само като финансова подкрепа. подкрепа. Е, да, държавите членки трябва да създадат добри условия за тези е, сектори, които излизат извън финансирането и това е, и изисква регулаторна рамка. Разбирам, че и това, този проблем беше споменат и днес и много други пъти. Относно знаете, че се провеждат е, е, консултации с всички засегнати страни, както беше споменато от комисията, процесът на ревизия на правната рамка също продължава. По отношение на международните аспекти, искам много кратко да посоча продължаващата работа по методите на координацията относно на износа на култура и творчество. И имаме добри практики, добри примери в държавите членки по отношение на износа на културни и творчески продукти между отделните държави членки. Много важно е да се види как може да учим един от друг. Как можем да устоим на напрежение, на натиска от страни като Китай, Южна Корея или Индия, които са много добре ориентирани към е, сектора на културата и творчеството. И на последно място, нещо много важно за нас, това е сближаването на различните е, политики в областта на културата. Свързването с другите сектори на обществения живот. Това е това е ефектът на културата и творчеството върху другите политики, например туризма. в тези доклади трябва ясно да бъде посочено колко много сектори от обществения живот се повлияват от сектора на културата и творчеството. Структурните фондове, това е изключително важно. И точно сега е моментът държавите членки да направят нещо, тъй като те подготвят своите а, пр- програми за структурните фондове. Ние сме убедени, че това е правилният подход, за да гарантираме, че инвестициите в културата няма да бъдат извадени от а, структурните а, фондове. За това ние подкрепим проекта становището в, в Комисията за регионално развитие. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Беше много информативно. Специална благодарност на госпожата за нейния доклад, защото това представи една близка гледна точка за това какво правите, какви препоръки давате. Така че този доклад, този доклад беше много добър и бих искала да го кажа. Мистер Мигацки, моля, благодаря. Съвсем накратко коментар относно казаното от вас. Искам да кажа, че а, на представителите на комисията, че не можем да казваме, че едва ли не Китай ни е модела за култура. Моля да все пак да се съобразяваме с истината. Признавам економическите постижения на тази държава, но когато говорим за демокрация и за отношение към гражданите, това е държава, която нарушава правата на собствените си граждани. Нека да не забравяме това, когато говорим пред обществото. Вярно, можем да говорим по-различно за Китай, но не мисля, че тук точно трябва да изтъкваме ролята на Китай. Um но тук говорим за творческа економика, не за политическа система. Тук трябва да се опитаме да създадем един баланс, колкото и да ни е трудно това – ако добре съм разбрала какво казва комисията, тя също подчертава, че структурните фондове играят голяма роля. И винаги е било така. За съжаление, обаче, когато са създавани структурните фондове, културата изобщо някак не е била включена. Надяваме се, че тя ще бъде включена отново. Не, не казвам, че комисията не е взела това предвид, още когато е създавала структурните фондове, но това сега трябва да бъде направено. Точно както колегите от Комисията по регионално развитие посочват. И Мари Терес, моля. Мерси буку. Euh, благодаря на колегите за конкретните предложения. Да, права си Дорис. Благодаря на конкретните бележки, предложения и указания на комисията. Доста съм притеснена от не, малкия ни капацитет да предлагаме конкретни неща, за да постигнем реален напредък знаете колко време се боря структурните фондове да се използват и за култура. Аз съм член и на регионалната комисия и винаги съм искала да се взимат под внимание и структурните фондове при е, обмислене на финансирането. И е, искам да кажа да, за всички, които споменаха значението на структурните фондове, че има а, реална възможност а, с тези 300 милиарда евро за структурните фондове наистина могат да допринесат за, за развитие на културата на всяка една територия. Не веднъж беше цитирана важния дял на културно-творческия сектор в економиката. Това въжи и в областта на териториалното развитие и всички, които в момента подготвят програмите за кандидатстване за финансиране от структурните фондове, трябва да включат тази тема като допълнителна, защото културни и творческия сектор наистина могат да станат и двигател на економическото развитие. Много често към нас се обръщат към нас връща авторите на проекти, кандидатстващи за финансиране от структурните фондове, и ние живо участваме към доброто освояване на средствата от тези фондове и искам да кажа, че трябва да предложим конкретни стимулиращи мерки на комисията, които тя да интегрира и също искам да наблегна за, на професионалното обучение и подготовка, което в тази област изостава много някакси обучението дисциплините, свързани с културата и творчеството, са оставени на заден план. И тук трябва да направим едно много силно комуникационно усилие да работим заедно с представители, работещи тези два сектора, за да е, ги представим по-добре на обществеността. Отбелязах си е, вашите коментари, свързани с значението на е, малките и средни предприятия. Много често от тях са подизпълнители, но е, те разкриват много работни места и е, прякото финансиране, субсидиите и непрякото помощ. Е, гаранции пред банкови институции, инженеринг и прочие, трябва да, позволи, да се използват едновременно с партньорството между обществения и частния сектор. Има доста косвени начини да, да се участва в финансирането, данъчни лостове, данъчни облегчения – И трябва да всячески да дадем повече видимост на културния и творческия сектор. Благата, които се създават от тях, не са обикновени стоки и за това трябва да им отдадем специално място Отбелязах си и дългосрочните цели, които си поставя комисията. Да, наистина трябва да приканим държавите членки да разработят реална стратегия по отношение на тези два сектора. И искам да наблегна още веднъж на значението на създаването на достоверна база данни с точни цифри, която да даде точна информация за тези два сектора. Давам си сметка, че комисията отчита непреките ефекти върху всички останали отрасли и потенциала на културния и творческия сектор за социална интеграция, за развитие на капацитета и компетенции, различни от тези, които се придобиват в останалите области. И накрая още една тема, която беше повдигната от комисията и от господин Мигалски за Китай. Ние не можем да не отчитаме значението на Китай е, в този сектор и, и, и за економически модел, и за фалшифицирането, е, копирането, пиратството. Е, това са е, явления, които имат много сериозно економическо значение. Е, и точно за това трябва да се вземат мерки за защита на интелектуалната собственост. Вчера Мишел Барние беше в комисията по престъпността и специално говори по тази тема, затова трябва да вземем конкретни мерки за защита на е, правата на интелектуална собственост. Искам още веднъж да посоча, че програмата Творческа Европа а, вече е писмена програма. Имаме база данни. Трябва да помислим дали можем да се доверим на а, проучванията, проведени в тази област. Тук не можем да включим текст, който точно не е обсъден със съвета. Има, волята съществува. Това е точка от нашата дискусия. Това е едно. Второ, творческата индустрия, как и при нас в Мюнхен вероятно е същото, много се говори за филми, за култура. И е, да, не е точно като в Берлин, но Същото се отнася, когато и говорим за темата за интелектуалната собственост. Когато тези права се нарушават, основата на тази културна индустрия се губи. По отношение на малките и средните предприятия, те наистина не са вътре. Моля, поне, те да бъдат включени поне в финансирането на а, творческата индустрия, поне да бъдат споменати. Мисълта за тях да бъде спомената. В програмата Креативна е ги споменали и според мен изобщо няма да навреди, ако включим и тук малките и средни предприятия. Това е проблем за всички нас. До четвъртък на обяд трябва да сме приключили такива са правилата. И тъй като ние сме в края на нашия мандат през следващата година, трябва да отработим всички точки. Тъй, че в, в други ден за, а, исканията за изменения трябва да бъдат готови. Отдавна говорим за това, тъй, че едва ли би представлявало проблем. Мари Терес като че ли покри всички аспекти на темата и е, всичко, което е допълнително, ще може да бъде довършено до утре или в други ден. Минаваме към точка 5 от дневния ред. Приложение на стратегията на ЕС за младеща 2010-2012. Колегата Георгиос Николо е, е положил усилия да изнесе доклад в тази връзка. Благодаря. Благодаря. Този доклад идва като отговор на комуникето на комисията по оценката на първият работен цикъл на Европейския съюз и е едно въвеждащо проучване от преди 3 години. Сега сме в края на първия цикъл и трябва да докладваме по напредъка. Този доклад идва с леко закъснение – първо, подобно разглеждане имахме през миналата есен, но после имаше забавяне на прилагането и накрая се реши, че нашата комисия, за съжаление, няма да има достатъчно време за превод на измененията. И сега колегите вече най-накрая могат да видят с доклада. Та, знаем, че е, имаме предизвикателства, свързани с младеща и те са сред приоритетите на Европейския съюз. Миналата седмица имаше една конференция относно проблемите на младеща. Това е между най-тежките въпроси. Трябва да се промени и подобри а, системата на обучение, да се използват по-добре вече настоящите фондове, да се увеличат квалификациите и да се увеличи участието. Това са ключови елементи. Тази важна ситуация е спомената в точките от преамбюла. Вече имаме почти 10 години наблюдение и с програма за младеща, която е разделена на три цикъла – комисията се опита да види какво сме постигнали до сега и какво не сме. Благодаря за тези усилия. Всички политики са важни, но в тази тежка криза, която засяга предимно младите, тук трябва да изградим важни приоритети, да се средоточим най-вече върху спешните въпроси, да дадем ясно послание и това трябва да бъде духа на нашия доклад. Вече взехме предвид двете становища от Комисията в регионите, Комисията за заедостта и взехме предвид доклада за младежта на комисията за 2012 година, както и инициативата, която се предприе Разбира се, имаме доклади по програмата Erasmus от нашата председателка и също така имаме инициатива за младеща, доклад изграден от госпожа Неведалова. И ще трябва да се съсредоточим върху политиките за младеща в следващата европейска стратегия да видим как да наблегнем на основните въпроси, които са важни. Имаме сравнително ограничена поле за действие и избрахме настоящият вариант, защото текстът трябва да бъде съсредоточен върху приоритети, а не да е от общ характер. Опитваме се да отговорим на предизвикателствата на младежите разбира се, стремим се не само да описваме картината тук, а да изградим някакви инициативи, като включим тези, които вече са взети в други комисии или тук, и да изградим една бъдеща пътна карта, която да бъде полезно средство за държавите и за комисията за следващият е, програмен период. Със сигурност не всички са доволни от стандартите на живот на младежите. Това беше казано и миналата есен. Първо, въпреки кризата, заради кризата, имаше държави, които рязаха бюджета за образованието. Повече с 10% в някои от случаите. Това е невероятно висока цифра, която тежко ощетява младежите и противоречи на стратегията Европа 2020. Трябва да намерим други средства в Европейският съюз, да наблегнем на програми като Erasmus и други, защото сме ги приели и сме ги гласували, и да се сръточим върху младите. Модернизацията на образованието остава наш приоритет и остава предизвикателство. Трябва да наблегнем на креативността. Образованието е, е най-доброто място да започнем с адаптиране. Не мога да кажа, че имаме провал, но наблюдаваме липса на ефективност от страна на държавите членки в признаването на неофициално образование. Имаме нужда от подкрепа за различни схеми за обучение и за иновации. Едновременно с това светът покрай нас се променя. Е, например, получихме нови статистически комуникации, че младите, които не се обучават и нямат работа, са вече на 25%. Е, това е много висока, почти неприемлива цифра, особено за общество като европейското. Това е област, на която трябва да наблегнем. Не искаме да се увеличават безработицата сред младите. Такива огромни цифри, които имаме сега, са економически неустойчиви и, и е провокативно, ако мога така да се изразя, че 10 милиарда евро остават едва ли не неизползвани в Европейския социален фонд и по други фондове. За това имаме нужда от повече финансиране и по-ефективно използване на нашите инструменти, свързани с фондовете. Предлагаме и нова инициатива която да се комбинира с настоящите, използвайки настоящи финансови средства, както и е, допълнителни предприемачески такива. Имаме нужда от допълнително участие. Знаем, че имаме подобни действия в няколко държави членки, но на този, етап, на този етап нямаме конкретни резултати. И искаме държавите членки да положат повече усилия в това отношение. И тази година е посветена на европейските граждани. И нека да напомня, че а, все още младите, проблемите на младите, които говорим от толкова време насам до сега не са решени. Нека да се съсредоточим, казах, на някои основни приоритети. Факт, нека да не забравяме, че младите непрекъснато са онлайн и всичките си имат или лаптоп, или таблет. Мисля, че това вече е едно преимущество. Бихме могли да се вслушаме в младите. Да се информираме относно техните искания, относно европейските политики. Това ще стане по интернет, естествено. Там можете да намерите младите. Трябва да видим как съответно ще предвидим новите политики за тях. И, колеги, не е достатъчно просто да кажем, че имаме подходящите инструменти, като например координация на европейско ниво. Имаме нужда да приложим и да подсилим тези мерки. Имаме да направим и много повече. Трябва да сме динамични, да сме адаптативни. Искахме от комисията да настои на този елемент и на следващия е, съвет да се наблегне на това пред държавите членки. Не искам да взимам, да обсебвам микрофона за по-дълго. Считам, че тази дискусия вече продължи и дни, и месеци, дори и години. Няма нужда да влизаме в подробности пак тук. Всички, които искат допълнителен анализ на философията за този доклад. Може да го направи, да погледне обяснителните бележки и искам да благодаря на докладчиците Всянка, сянка, госпожа Неветалова, господин Олголд, господин Таварес, госпожа Макларкин, госпожа Врезилия. Благодаря им за техния принос. Разменихме много интересни идеи и Искам да благодаря на комисията и на господин Лежен, който е, генерал, е директор на е, тази дирекция за сътрудничеството в тази област. Беше удоволствие да работим заедно. И Искам да благодаря на секретарията госпожа Фабия Фонтанели по-специално за работата, съвместната работа и за търпението. И смятам, че приноса може да бъде голям. Ако има изменения, те са добре дошли. И ще се опитаме да включим всичко в текста. Сега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 със сигурност ще трябва да си комуникирате с мен, защото сигурно ще внеса изменения. Като цяло съм удовлетворен от проекто варианта на доклад. Считам, че връзките са добре направени. Връзките между обучението, образованието и пазар на труда. И се радвам, че е включена и програмата Хоризонт 2020. Бихме приветствали обаче, ако има повече информация относно триъгълника на познанието и съответно допълнителното развитие на други дейности. Ние сме против идеята за създаване на нови инициативи, които да подсилват европейската интеграция. Например, допълнителни обучения и различни нови цикли университетско образование. Не, това е целта на този доклад. И при, приветстваме включването тук на значимостта на спорта и упражненията, физическата дейност. Госпожа Макларкинг винаги е изчитала, че, тази, че това е важен елемент. По-добрите физически дейности е, съпъсват и по-добър умствен капацитет. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, firstly, can I thank the rapporteur for his work on this? Първо искам да благодаря за този доклад и е, да вземем предвид всички всички проблеми, които бяха посочени. Аз също мисля, че е много разочароващо, че държавите членки не са постигнали достатъчно, достатъчен напредък. Ситуацията за младите хора се е влушила. Ние трябва да кажем съвсем точно какво Европейския съюз, съюз може да направи тази връзка как можем да се справим с предизвикателствата в днешно време. Важно е да признаем проблемите, с които се сблъскват младите хора, безработицата, нарастващия брой на хората, отпадащи от учебната система трябва да се, признаят и, е, да се приемат и ефектите от тази ситуация върху младите хора. Трябва да се обърне по-голямо внимание на младите хора в този доклад. Трябва да бъдат подкрепени младите хора в Европа с е, помощта на фондове. Трябва да се постигне по-голям ефект в подкрепата на младите хора. Навсякъде в Европейския съюз тези проблеми трябва да бъдат разглеждани. В момента младите хора заемат позиции, които не са достатъчни, са, не са достатъчни за тяхната квалификация. Това няма да се ограничи само до това поколение. Изследванията показват, че и следващите поколения ще растат при тези трудни условия. Така че в някакъв етап от живота те ще се сблъскат отново с безработицата. И липсата на самоувереност на този ранен етап в кариерата ще се отрази много негативно. Ако говорим за миналото поколение, поколение без възможности, поколение без надежда, поколение без бъдеще. Но когато говорим с младите хора, виждаме, че нито един млад човек не иска да бъде е, в такова положение. Приветствам позицията и смятам, че имаме сериозно основание да помогнем на младите хора в Европа. Мисля, че към този доклад могат да бъдат направени полезни изменения и аз очаквам с нетърпение да работя с колегите по него. Благодаря. Колега Невендалова. Скъпи колеги, на първо място искам да благодаря за доклада на господин Папа Николао. Това е добре балансиран доклад. Аргументите в него са същите, които обичайно се изразяват в нашата комисия. Искам да наблегни на това, което каза, защото той се изказа много мъдро и аз изразявам съгласие. Имаме проблем по отношение на стратегията за младите хора, а принципът на субсидиарност съществува. И до известна степен ни завръзва ръцете, но се надявам, че стратегията за младите хора както е представена сега, ще свърши работа. Благодаря и това беше посочено в доклада, че е, аспекта за новите технологии, как можем да комуникираме с младите хора, как те могат да бъдат образовани по-нататък. Не е достатъчно само просто да се е, споменат проблемите, с които се сблъскат младите, но и да се предложат и някакви решения. Организациите на младежите, например, съм, имат много голямо пространство за действие. Така че трябва да се опитаме да се възползваме това и, и да обърнем внимание на думите на такива организации. Новите технологии бяха споменати в доклада. Това е област, която може да бъде използвана във връзка с комуникацията и за да се дадат нови умения и знания на младите. Такива, които те ще могат да използват в живота си. Това е тясно свързано с реформата в сферата на образованието и аз по-нататък ще представя информация в тази връзка. Много младежи са безработни и те не притежават до точно това образование, което се изисква от пазара. В тази област трябва да споменем, че ще бъде добре да се признае и неформалното образование. И аз наистина се надявам, че доброволческите инициативи ще продължат да бъдат подкрепени от европейските институции. В крайна сметка, аз много се радвам, е, че успях да чуя представения доклад. Е, ще представя някои изменения, но много се радвам, че е, ще можем да работим с господин Рапатър. И още веднъж благодаря, наистина. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Папа Николао. Винаги е голямо удоволствие да се сътрудничи с него. Бил съм му докладчик Сянка и по други доклади. Е, мисля, че той е, извърши много тежка работа. Една подобна тема трудно се побира в няколко страници. Според мен докладът е много интересен и много добре балансиран и ние го подкрепяме. Проблемът е, се поставя с различна острота в различните държави членки в някои държави членки безработицата сред младите е 50%, докато в други е само 9%. Така че отражението върху обществото не е същото. Както и, ако щете, ефекта върху родителите на тези младежи когато има 50% риск младия човек да остане на улицата, положението е изключително тежко и за родителите. В такова е положението в Гърция, Испания, Португалия и все по-голям брой млади хора емигрират. Защото положението дълго не се променя. Това засяга особено силно творчески и културния сектор, за които говорихме преди малко. Също така се отразява в различни сфери, като архитектурата, дизайн, рекламата, области, където се произвежда много голяма добавена стойност във всяка една страна. Сфери, които се развират и но младите хора иммигрират към други страни и повече не се завръщат, което има един много сериозен дългосрочен ефект. защото тук става въпрос за цяло едно поколение, което няма достатъчна подготовка, което е, остава на да виси на гърба на социалната система. Какво бихме могли да направим? Мисля, че Европейския съюз трябва да разработи регионални политики. А, ние много добре си даваме сметка за последствията от финансовата и економическата криза, за шоковия ефект, който засяга различни територии. А, е, така че трябва да се намерят политики, е, които да се прилагат на регионално равнище, които да са пряко обвързани с конкретната територия. За това сме настоявали и в предишни доклади. Това е, е, ще бъде един опит да се задържат младите в съответните страни. Знаете какво става, когато има срив в сферата на недвижимото имущество. Може би благодарение на подходящи програми Европейският съюз би могъл да подпомогне общините да развиват нови технологии, да, така че младите да могат да създават свои собствени предприятия и да, да се намали въздействието на кризата върху тях. И още един коментар, подобно на колегите ми. Аз много често се срещам с млади хора, отивам в училищата, университетите и съм си сметка, че това е поколение най-засегнато от кризата, но същевременно е най-добре настроено към Европейския съюз. И трябва да използваме тази динамика. Това поколение е за европейска интеграция. Знаем, че в момента евроскептицизма нараства, но не би казал, че младите го споделят. Те са е, за осъществяване на европейския проект. Те биха желали е, процеса на изграждане на Европа да бъде демократизиран, така че в програмите предназначени за младещ целта трябва да а, гарантираме една двупосочност на процеса, за да може да принесем с нещо с, за младите. Мерси, euh, Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик Сянка по този доклад в Комисията по заедостта и социалните въпроси. Искам да направя два конкретни коментара преди общия. Според мен трябва е, да се е, положат усилия, да, за да може младите да не изоставят рано училище. Трябва да се вземат конкретни интегрирани мерки и да има прехода от е, обучение към заетост е много деликатен, деликатен и много често точно там хората се отказват. За това трябва да има координирани усилия на всички заинтересовани страни, от образованието, службите по заетостта, социалните служби и така нататък. Това първо. Второ, много важно, ние си поставяме количествени цели, но риска е да създаваме е, стаж, е, които да заемат е, младите, просто за да отчитаме цифри. Трябва да сме бдителни. Стажовете, които предлагаме, трябва да са добре адаптирани и да отговарят на реални професионални проекти и на реалността в предприятията. Бих желала да кажа, че Що се отнася до стратегията за младеща, ние трябва да се покажем на висотата на залога. Имахме е, най-различни доклади, и, имаме програма за обучение през целия живот за младите, стратегия за младите, гаранция за младите. Днес е, двама министри на заетостта, немския и френския, предложиха един план за New Deal за младеща в Европа. Целта е да се приложи тази програма в еврозоната. Идеята е подобно на Еразмус, да се даде възможност на младите да правят стажове в европейски предприятия в чужбина. Смятам, че трябва да сме много внимателни и да съгласуваме всички тези програми и действия, за да създадем една реална динамика, да не се разпилеят нещата. И така че за мен това, което чух е положително. Много е важно да се чуе, че тук се признава ролята на проблемите сред младите. Но искам да попитам, защо толкова малко млади има в нашите зали? В момента всички места, където се вземат решения, и включително и парламента, са средища на различни поколения – мисля, че трябва да а, се откажем от а, натрупването на мандати. Това ще бъде един добър пример, за да оставим място и за младите. Да не, не изкарваме по, по, по 2, 3, 4, 5 мандати, да се откажем, за да отстъпим на младите което ще им позволи също да дадат своя граждански принос. И, Пьотър. Tu, tu laisses ta place Ще оставиш ли мястото? Горна цензус. Благодаря. Нека да се опитаме да въведем, може би, някакви квоти в такъв случай в Европейския парламент. Хайде, това е сега. сега. Нека сега да благодаря на докладчика за специализирането в а, тази тема, защото смятаме, че а, в, относно политиките за младеща има много грешки, които се допускат в различни държави. Например, в Германия а, имаме около 9% безработица на младежите, но има страни, където имаме над 15%. Тоест, стратегията, една обща стратегия е много важна и трябва да подкрепим нашите колеги и да изпратим ясен сигнал на държавите членки, защото държавите членки а, са отговорни за а, тези стратегии. В някои държави няма въобще такива стратегии, а в други има написани, но не приложени. И много от министерствата не могат да се споразумеят. Трябва да кажем на съвета, че държавите членки трябва да си поемат своята отговорност. И има много области, които също са подчертани в доклада, например Erasmus и различните структурни фондове, които могат да се използват. Да, идеи, трябва да се подкрепят идеите и стратегиите. Когато има една добра стратегия, която се приложи на практика в държавите членки, това ще ни помогне и ще изпрати ясен сигнал на всички държави членки. И, и те ще се заемат със своите дейности но понякога стратегиите остават само на хартия, като декларации и няма нищо друго предприето. Благодаря. Благодаря за дадената дума. Нека първо да поздравя колегата Папа Николао за добрия текст. Считам, че той много успешно се е справил с големите предизвикателства, пред които сме изправени в Европейския съюз. Особено в настоящата криза знаем, че младите са много уязвима група. Над 300 над 3000 млади да напуснаха Испания, за да си търсят работа другаде. Много от по-голямата част от тях не напуснаха, за да отидат в друга европейска държава, отидаха в Австралия и къде ли не по света. Кога ли ще се върнат? Те няма да се върнат. И тази тенденция не е само за Испания. Знаете, че населението в Европа застарява. Имаме нужда да, от младите, но трябва да им осигурим добри условия. И разбира се, трябва да се справим с тези проблеми на заедостта на младите. Затова най-важното е образованието. Трябва да направим една задълбочена реформа на системата, на образователната система. Германия е много добър пример за това как да се намали ръста на безработицата сред младите, като се подобри образователната система. Всички се тревожим, защото нямаме достатъчно финансови средства за осигуряване на такава реформа на образованието. Но в тези тежки финансови времена нека да се запитаме, финансираме ли правилно образователната система? правилният е, начин ли е това? Мисля, че трябва да направим повече в тази област. Има голям ма пропаст между университета и реалната економика. Трябва да намалим тази пропаст. Ако имаме добра система, тя трябва да се затвори тази пропаст и младите да, да се намират работа и да останат в Европейския съюз. Освен това, Представата за Европейския съюз се промени. Младите не го възприемат така, както го приемаха преди. Младите не са евроскептични като цяло, но ако погледнете услугите, ще видите, че евроскептицизма се увеличава сред младите, защото те не вярват в Европейския съюз. Те смятат, че няма перспектива за Европейския съюз. Поне това показват статистиките на Евробарометър. Така че трябва да върнем доверието на младите. Можем да го направим само ако изкореним основните проблеми, да реформираме пазара на труда и образованието. Euh, благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за балансът в доклада. Чувам доста колеги да казват, че трябва да изпратим определено послание. И аз също искам да кажа, че трябва първо малко да разчистим пред собствената си къща, най-вече в Европейския съюз. Защото от казаното от докладчика, някои държави членки орязват жестоко бюджета за образованието и съответно това води до много лоши и тежки последствия за младите. Тези орязвания на бюджета естествено не идват без и съответните изисквания наложени от европейските институции – защото европейските институции отпускат финансови средства, но искат урязване на бюджета. И искат също така реформи, например, в пенсионната възраст. Нещо, за което тук не сме говорили сега. Но виждате, защо се увеличават младите безработни? Ами защото непрекъснато се иска другите да работят все повече, все по-дълго, преди да се пенсионират. И, и съответно за младите не остава място. Те успяват да се интегрират все по-късно. Това е също част от ситуацията. Така че нека да бъдем съгласувани в нашите политики. Когато когато се опитваме да получаваме другите, нека първо да погледнем как можем да хармонизираме собствените си ни политики. И ще добавя, че за съжаление не споделям оптимизма на някои колеги относно евроскептицизма на младите. В... Преди няколко години в моята страна младите бяха най-динамични, най-отворени, най-за Европа. А сега след всички тези трудности, с кои, които те се изблъскват, тенденцията е точно обратната. И в страните, където младите напускат масово и иммигрират, мисля, че и там евроскептицизма е цар. Благодаря. И още веднъж накратко колегата Квариш. Много накратко. Раз... Разбирам, че трябва да правим разлика между млади хора, млади хора, които напускат Европейския съюз и такива, които напускат собствената си страна, но остават в Европейския съюз. Аз самият съм голям привърженик на мобилността, но от економическа гледна точка е същото няма значение дали младежите от Испания и Португалия отиват в Бразилия. Ако тези държави не са готови да подкрепят подобни политики за 10, 20, 30 години. Ще се получи а, една, а, е, една пропаст, ако едно цяло а, поколение напусне съответната страна, съответната държава. Така че тези държави ще променят бъдещето си, ако младите им хора останат в тях. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Съвсем накратко споделям казаното и в... и това, което е казал колегата в доклада. Все пак имам забележка, показваща сложността на проблемите в Европа и слабостта на нашите средства, които използваме в момента за борба с безработицата сред младежищата и трагедията, която това ще предизвика, както вече можем да го видим в някои държави. Виждаме някои опити на някои държави които обаче нямат финансови средства. Виждаме други опити за сътрудничество. Такъв е случая с канцлера Меркел и френския президент, което те наричат новият курс, който обаче е много странно е като понятие това. Не мисля, че това ще бъде е, най-устойчивата мярка, защото се отпускат едни средства, които ще бъдат похарчени за следващите 2-3 години. А, може би ще трябва да концентрираме много повече средства, за да гарантираме сигурността на заедостта за бъдеще. А, надали бихме могли да гарантираме това бъдеще, особено в южните страни. Нека да не забравяме също и кой инвестира. Най-вече частни, от частни са инвестициите. Младите не, не са адаптирани към пазара на труда и институциите нищо не правят, освен да дават още повече отчаяние. Благодаря. Gracias, Presidenta. Bueno, por supuesto, en mi país, posiblemente es el país de Europa donde ese problema del desempleo juvenil es más grave. Най-лошо е, кое, наистина е, това е трагедия. Говорихме за много неща. Говорихме за решения, за образование. Да, много е важно, наистина. Аз мисля, че трябва да се насочи е, внимание върху професионалното образование то има особено голямо значение. Професионалното обучение може е, да представлява много добър път за изход от тази ситуация. Младите хора, които е, завършват е, училище, започват да следват да учат висше образование, защото е много по-лесно, отколкото да си търсят работа. Ако няма обаче работа, тогава тези млади момичета и момчета просто стават безработни. Мисля, че е много важно да се опитаме е, от политическа гледна точка е, да оживим този процес. Много дълго време дискутирахме по този въпрос. Тази политика на разпестяване която а, се възприе, не доведе до желаните резултати. И затова е много важно да се опитаме да, се, да намерим политически пътища за оживяване на економиката. И не е само чрез пестене, да, това е важно, но не става само с това трябва да оживим економиката, защото в противен случай можем да търсим хиляди решения, но няма да намерим такива, които да работят. Единственото, което ще работи е фирмите да могат да отбелязват растеж, да назначават млади хора. Давам думата на представител на комисията. Благодаря, госпожо председател. Както каза докладчика, Съвместният доклад на комисията и съвета има двойна цел да отчете прилагането на стратегията за младеща през първите години на цикъл, който е от 10 до 18 и е, перспективите за 2013-2015, второто, вторите три години. Дава много полезна информация за състоянието на младите в различните страни, както и за мерките, които взимат отделните държави членки разли... по различните оси на стратегията за младеща. Основните цели на стратегията за младеща са двойствени. Да се създадат повече възможности за младите в областта на образованието и заетостта и всички изказвания тази сутрин показват колко е важно да се гарантира заетост на младите и от друга страна да се насърчава участието на младите в изграждането на обществото. Тежкото положение на младите, особено в някои страни, се дължи на голямата безработица. Съвместният доклад описва взетите мерки в някои държави членки и мерките взети на европейско равнище – Значението на това тежко положение обяснява защо за вторите три години отново приоритет се дава на последиците от безработицата, последиците от кризата върху младите, а не само върху достъпа до заетост и образование. Важният въпрос за приобщаването на младите, за здравеопазването и благополучието им – по-настоящем основното ударение пада върху приобщаването на младите, които са извън образователната система и извън пазара на труда които трябва да са особен период в начеващия, особен приоритет в начеващия период. Стратегията е глобална и не се свежда само до заетостта и образованието. Тя включва и други полета на действие, които са отбелязани в съвместния доклад, а именно участието на младите и още нещо, което бе споменато днес, тази сутрин, доброволната дейност. В доклада се описва начина по който са се използвали инструментите, предвидени в стратегията – тази сутрин беше спомената следващата програма в областта на образованието, младеща и спорта, в която са включени действия, включващи неформалното обучение и подкрепа за работата на младите, която са програма, която се прилага в някои страни. Друг важен аспект е междуведомствения и междусекторен подход, който в някои страни се смята за основно условие за развитие на политиката за младите, както и значението на гаранти... да се гарантират качествени стажове, а не само стажове, които да, да, само за да се отчете дейност. Докладчика, докладчите подчертават, значението на някои от инструментите, разработени в стратегията, а именно структурирания диалог. Тази седмица са нас представители на млади хора от всички страни на Европа, които, с които точно се опитваме да водим този структуриран диалог, така че той да може да бъде още по-ефикасен. Това е опит да чуем гласа на младите по всички въпроси, които ги засягат. Същото въжи за ролята на младежките организации. Роля в, за участието на младите в обществения живот и за развитие на техните лични, социални и професионални качества. Много често тези качества и уменията им се развиват именно в тези организации. Точно там става неформалното обучение – още нещо, което се спомена тази сутрин е, е общаването на младите към европейския проект. Ние публикува... Миналата събота беше публикувано едно проучване за участието на младите в рамките на Европейската седмица на младеща. И там ще видите противоречиви е, данни за различните страни, но които показват, че все още младите хора са по-приобщени към европейския проект от други възрастови категории. В доклада на господин Папа Николао се подчертава и е, значението на подобряването на нашето познаване на младите. Използването на по-достоверни статистически данни – на по-надежна информация. В момента работим по това заедно с Евростат. Накрая докладчика набляга на една тема, която не се вписва директно в стратегията за младите, но която има своето значение и покрива различни полета на действие, а именно новите технологии, новите медии. Комисията вече предприе различни инициативи, например за защита на младите. Искам да посоча на вашето внимание, внимание едно изследване, което публикувахме за новите начини на участие на младите в Европа и по-специално за възможностите, които дават, за участие, които дават новите медии. И пак в областта на новите технологии, но от гледна точка на ролята им в образованието, бих споменал факта, че комисарката Василий, комисар Круз, Нели Круз ще е, обнароват следващите месеци инициатива, е, която цели да се ползват максимално възможностите на новите технологии. Opening up education. Ние Оставаме на разположение на вашия докладчик за допълнителни уточнения, ако желая, да, когато започна да финализира своя доклад. Благодаря, господин Лежан. Искам само да отбележа. Разбира се, имаме нужда от работа, от нови работни места, но тези работни места се нуждаят и от образовани млади хора. Това е като дяволски кръг, затворен кръг. Проблемът е, че в много страни от години темата за правилното, за правилното професионално обучение не е на дневен ред. Младите хора смятат, че е, са Важното е да завършат средно образование, да започнат висше образование, обаче фирмите се нуждаят от професионално обучени хора, а ако няма такива, фирмите не могат да съществуват и обратното. През 90-те години постоянно се опитвах да насочат дискусиите на там, че младежката безработица е тясно свързана с грешното ръководство на тези младежи, за грешната политика в областта на образованието. Защо ние в Германия Германия имаме толкова малка младежка безработица. Разбира се, по отношение на работните места сме по-добре, но това не е единственото. Ако имахме толкова много младежи, както в Испания, с висше образование, но нямат никакво практическо образование, щяхме да страдаме много от младежката безработица. Като цяло, в тази област на образованието трябва да се тръгне по нов път. И не защото германците го правят. Правят го и нидерландците, и австрийците, и други държави. Трябва да се опита, трябва да има опит да се тръгне по този двоен път. Образование в училището и образование в, професи... в професионалната сфера едновременно с професионалното образование може нещо да се научи, нещо да се придобият някакви знания, а по-късно в професионалния живот може да се продължи с висше образование и да се надгражда. Това е супер идея и аз съм много щастлива, че испанското правителство има волята и се интересува да работи заедно с германския министр на труда, да разработи тази тема. Сега те седят заедно и дискутират. В Испания това няма да стане от днес за утре, няма да може още утре да се подобри положението, но ще стане така с на времето, защото а, политиката по образованието не е, трябва да бъде органи... ориентирана само към предстоящи избори, а към бъдещето. Искам само да кажа, че имаме много по-малки области, както а, и френските колеги, искам да им кажа, като човек, който живее и работи в Сарланд, на границата на Франция. Аз просто не мога да намеря нито един стажант в Сарланд. Аз по-скоро, аз искам да обучавам френски стажанти, но не мога във Франция трябва да плащам определен данък, ако реша да наема стажанти от там, което си, това е ненормално. Вече говорих с някои експерти как бихме могли да решим този междунационален а, проблем. Днес получих имейл от един а, отчаян баща, който ми пише, това не е Европа. Моят син не може да стажува на това или онова място в Сарланд, а говори немски. И може а, да го направи. Това Европа ли е? Не. Това е, е между междунационален проблем, който двете страни трябва да решат помежду си. И това трябва да бъде включено в този текст. Но може би това са неща, които са проблем при нас. Това, което още искам да кажа е, че текстът на колегата Папа Николао представлява един поглед назад към това, което се е случило, можеше да се случи между 2010 и 2012. В бъдеще, разбира се, трябва да гарантираме, че и комисията и съвета ще се заемат с определени проблеми. Ще поемат тази инициатива. Младе, инициативата за младежко образование. Три 3 милиарда евро трябва да бъдат осигурени за тази цел. това трябва да дойде от Европейски социален фонд, което показва, че е много важно ние да работим заедно, свързано едни с други. И както казаха и другите колеги, не можем да, да спасим света. Аз и не искам да спасявам света, но можем да наредим някои дребни детайли и да намерим правилния път в областта на професионалното образование, най-вече по отношение на младите хора. И това ще бъде едно загубено поколение, ако не му помогнем. И още нещо. Темата дали младите хора са в състояние сами да започнат един бизнес, сами да изградят бизнес. Достатъчно ли са креативни? Това говорихме и по, от отношение на доклада на Мари Терец. Дали те имат достатъчно смелост да започнат някъде, като творчески личности и да си пробият път. През последните години а, им беше лесно. Намираха си работно място, а, някои фирми се държаха на повърхността с държавни средства – в Америка нещата не са така, защото те не притежават социалната мрежа, които, която имаме ние. И там творчеството е по-добре развито. Затова искам да се обърне по-голямо внимание в обществото на темата за креативността. Това да се превърне в тема, защото тогава младите хора вероятно ще имат по-големи шансове да си намерят работа. Това беше моя принос към доклада на колегата Папалао и сега давам думата на Джорджус. И казвам, че до четвъртък трябва да сме внесли измененията. Съжалявам, но е, вината за това е на комисията по заетост. Те не искат да чакат повече. Моля, Джорджио. Смятам, че днешната дискусия показва, че всички сме силно заинтересовани от ситуацията с проблема на младите. Разбира се, смятам, че имаме капацитет да помогнем на младите. Разбира се, никой не е щастлив с настоящата ситуация. Изправени сме пред един период на рецесия, едновременно с това пък има урязване на бюджета и това води до допълнително разочарование между гражданите и това е свързано пък с евроскептицизма, както го наричаме. Така че всички тези песимистични мисли и чувства се натрупват спрямо нашите европейски ценности и идеи. Тревожим се как да поступим с този доклад. Така както казахме в първоначалния си от преди месеци, оставаме критични. И не знаем какви ще са резултатите от стратегията, но трябва да признаем, че фактът, че все пак има стратегия, това е нещо, което дискутирахме и с комисията. Вече е факт. За първи път имаме стратегия. И е важно днес да дискутираме стратегията, напредъка на стратегията, да видим как напредват нещата и как ще осигурим принос отвъд просто идеи и предложения, за да сме по-ефективни на европейско ниво. Чухме много. Трябва да имаме и се надявам да имаме следващия месец конкретни решения от страна на съвета. Искаме също, чухме от Баросо да казва преди години вече, че трябва да създадем нови възможности за младите, но пък няма нищо конкретно направено в това отношение от държавите членки. Разбира се, имаме нужда от хоризонтален подход, от кръстосан подход също. Иначе проблемите на младите няма да бъдат решени със сигурност ефективно. Спомням си, не знам дали вие се спомняте, преди известно време имахме събитие, организирано с участие на младите, както и министъра на образованието на Гърция. И отново се води дискусията как да използваме многогодишната финансова рамка, за да помогнем на младите, най-вече в настоящата тежка криза. И е, си спомням, тогава казахме, какви цифри, например, се дадоха Германия има 8% безработица сред младите. Гърция каза, имаме 50-60%. Но в Германия не се каза, да, имаме двойна система – могат и на следващия ден след събитието в гръцките медии беше написано. Ако не, ако не се лъжа, че трябва да използваме много внимателно тази система, иначе можем да имаме работещи без защитени права в, без, в, на пазара на труда. Това не е вярно. Това трябва да се промени. Менталитета на хората трябва да се промени. Трябва да се среточим върху решенията. И ако не променим менталитета си, ще ни бъде много трудно да приемем добрите практики на другите държави. трябва да видим как могат да бъдат използвани ефективно различните средства. Иначе просто ще останем в тази дискусия на теоретично ниво и няма да има никаква добавена стойност за следващия период. Смятам, че всички проблеми, които споменахме, са много важни Става въпрос за това как да процедираме по-нататък с нашите политики и никой не може да бъде сигурен и да бъде напълно оптимистичен, че в краткосрочен план ще успеем да постигнем ефективни заключения и че ще има големи промени. Ще видим какво ще стане и с преговорите по новата многогодишна финансова рамка. Но със сигурност можем да бъдем иновативни, да бъдем динамични. Именно за това говорим за новите технологии, за социалните медии тук. И защото трябва да видим къде са младите в този период и как да бъдем по-близки до тях. И въпреки, че имаме кратък срок за измененията, мисля, че имаме интересна дискусия и смятам, че всички изменения ще са добре дошли и ще доставят много ефективна, много ефективни идеи и решения по въпроса. Искам да благодаря на всички колеги още веднъж за коментарите, за приноса и смятам, благодаря на колегата Борис за това, че ме счита, че съм специалист едва ли не по проблемите на младеща. Да, може би имам доста опит в това отношение. Опитвам се да следя отблизо развитието на нещата и да го направя възможно най-добре. Надявам се това да ви удовлетворява. И смятам, че е дошъл момента, за да се вземат такива решения. И съвета също ще направи своя принос, след като е чул нашето силно послание и ще отправи съответното силно послание към държавите членки. Благодаря. Yes, Благодаря, както всички знаят. Крайният срок за внасяне на и измененията е четвъртък, 12 часа на обяд. Разисквахме много, разисквахме много по безработиците, а сега има и едно становище на господин Делвале за борба срещу безработицата. Нека да бъдем по-кратки, защото вече се отпуснахме доста. Господин Делвали, имате думата. не? Благодаря ви. Да, наистина. Права сте. Становището, което аз представям, е логически свързано с доклада на господин Папа Николао. И още нещо. Напълно съм съгласен с вашия коментар по темата, госпожо председател. И по-специално теорията за порочния кръг. Този порочен кръг е нещо изключително опасно. И много често е основният елемент от драмата, която преживяват младите. Аз предлагам четири препоръки, които имат особено значение за борба срещу безработицата сред младите, която засяга, както знаете, 23% от младите в Европа. А в някои държави, като Испания и Гърция, младите безработните са, сред младите са 50%. Аз предлагам да се инвестира в една двойна качествена образователна и квалификационна система – да се създаде една обща рамка за признаване на университетското и, и средното образование и инициативата за гаранции на младите. Първата препоръка. Искам да първо да изразя своята загриженост от бюджетните съкръщения в областта на образованието, които бяха направени от редица държави членки. Образователната система има огромно значение за борбата срещу безработицата, но за тази цел тя трябва да разполага с необходимите средства. Е, по-добрата по подготовка, Качественото професионално образование са единствената възможност за подобряване на общественото благополучие. Но образованието не може да се развива без средства и ресурси. И в време на криза не трябва да се гледа на образованието като на излишен разход, а като на необходима инвестиция, която носи неизчислими ползи за бъдещето. Искам да е, отправя призив към държавите членки да създадат една двойна система на гарантираща и професионалната квалификация, където да се комбинират теоретичното и практическото обучение и е, да се гарантира един плавен преход от образованието към пазара на труда. Точно за това трябва младите да получават, да придобиват преки и конкретни практически умения по време на е, образованието. Е, едно такова професионал, професионално обучение ще задържи младите в училище и освен това трябва да им помогне да намерят достойно работно място. Там, където има подобна система и, и заедостта е по-трайна. Аз съм привърженик на професионалната квалификация, на професионалното об, образование. И е, тук се обръщам към нашата председателка. Аз съм твърд привърженик на професионалното обучение, но не както не Алабуден Брокови, както го описва Томас Ман, залеза на едно семейство, но тук ще направя един цитат, който отлично пасва. Аз съм, е, съм на обратното мнение като консула Буденброк. Е, институциите за професионално образование, е, търговските училища растат като гъби. И напоследък класическото образование, матурата се смята за отживелица. Но, но трябва да има такава едностранчивост. Всъщност консула от романа на Ман препоръчва а, професионално обучение, обаче в ущърп на класическото обучение. Аз мятам, че двете трябва да се съчетаят. Не може да се развива професионалното образование в ущърп на а, теоретичното класическо образование, на висшето образование. Смятам, че съчетанието на двете ще позволи на Европа да стане конкурентно способна и да играе динамична роля в света, така както си го е записал амбициозно стратегията до 2020 година. Освен това, препоръчвам на комисията и на държавите членки да засилват прозрачността и при степента на признаване на квалификацията в Европейския съюз чрез една европейска система за образователни кредити и за професионално обучение. Много е важно да направим крачка напред в признаването на дипломете от висшето образование, както и от диплом от извън университетско образование, които, което ще позволи е, да се динамизира економиката. Важна инициатива е инициатива гаранции за младите. Държавите членки трябва да поемат ангажимент да увеличат а, пакета от а, 600 000 милиона евро. Смятам, че а, а, когато бъдат внесени измененията, ще намеря и нови идеи, които ще мога да вмъкна в текста. Но сега позволете ми да цитирам няколко практически а, данни, които може би ще представляват интерес за вас. Трябва да ви кажа, че групата за размисъл, която се създава в Париж днес, ще представи конкретно предложение за борба с безработицата сред младите. Как, с какви средства разполагаме? С колко пари, за да се справим с този тумор на безработицата? Нека да направим една теоретична сметка. За момента имаме 6 милиарда евро, които комисията е заделила за периода 2014 и до 2020 година. 16 милиона от фондовете, които не са все още освоени. И бих казал също, че би трябвало да вземем под внимание и 10 милиарда които немска, немската банка Кредит Генштальф F би могла да задели за инвестиции в Южна Европа. Но това е под, все пак под условие. Тоест на катия имаме 32 милиарда евро, за да се заловим с решаването на един от най-сериозните проблеми в Европа. Само, че до тук не виждаме нито един конкретен план нито в държавите членки, нито от страна на комисията. Никой не предлага нищо конкретно. Германия също. Макар, че знаем и приветстваме нейното желание да помогне. И предвид а, изключително важната роля на Германия, сътрудничеството с други държави членки за борба с безработ... срещу безработицата на младите, трябва да посочим, че ако Германия направи крачка напред, ще видите, че нейната воля ще се пречупи от някои бюрократични препятствия. В момента Комисията на Бундестага разглежда плана на Германия. Канцлера Меркет свика на 3 юли в Берлин заседание, на което ще присъстват министрите на економиката и на заетостта на 27-те държави членки, представители на комисията и различните служби по заетостта в 27 държави членки. Идеята е на 3 июни да се приеме конкретен план с конкретни източници на финансиране. Само, че ще възникне още един проблем. Бундестагът няма да може да приеме този план по време на този етап, защото последната заседание на немския парламент е на 24 25 юни, след което излиза във вакансия. Това ще бъде преди срещата на 3 юли. след след това има две заседания, предвидени на, вис, на висящи въпро, за висящи въпроси, защото след това предстоят общи избори. Така че се боя, че отново няма да се роди нищо конкретно, поне до есента. Да се надяваме, че банката KFW пред, ще предприеме някакви ефективни действия. През 2008 година един от немските вестници нарече тази банка най-глупавата банка в страната. Беше прехвърлила 350 милиона евро на Lehman Brothers. Само няколко часа преди американската банка да фалира и да предизвика цялата верижна а, реакция на кризи ето ви още един порочен кръг, госпожо председател. Причината за тази криза, от, коя, от която страдаме и която доведе и до безработицата сред младите. И извинете ме, че бях толкова дълъг. Госпожо, пак след малко ще ви поясня защо цитирах Томас Ман брокови. Републик Deutschland. Ама аз не мисля, че Федерална република Германия има вина, че образователната система в Испания не е такава каквато може да бъде, защото че сте имали други представи. А ако искате да ви помогнем, ние ще ви помогнем във ваш интерес. Ако искате, ние ще ви помогнем младите хора в Испания да си намират работа. Нито един парламент, независимо от неговия състав, няма да е против министърът на труда да се опита заедно с вашия министър на труда в Испания да се реши проблема. Моята партия, ЦДУ или СПД, всички депутати в Бундестага са разумни и ще, бъдат, ще се радват ако не трябва пак да се занимаваме с банки, а с инициативи, които а, имат общо с а, младите хора. Сигурна съм, нашият парламент ще успее да постигне нещо и преди изборите. Не знам кой ще управлява след нас, но се надявам, че ще бъде социал-демократ, който също ще бъде толкова умен и ще продължи започнатото. Толкова за Германия и вината и за кризата в Испания. Госпожа Шмидт поиска думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да поздравя господин Менен Делвае за изключително подробния и изчерпателен доклад. Беше зададен въпрос с какви средства разполагаме. Ще припомня, че е, могат да се ползват и средства от структурните фондове. Припомням, че стратегията за младеща, който въжи и за доклада на колегата Папа Николао, е, трябва също да има териториално и местно измерение и да ползват средства от структурните фондове и особено от социалния фонд, който много често се използва за интеграция на младите, подготовка, намира на първо работно място или връщане на пазара на труда. И трябва да ви кажа, че стратегията трябва да се разработва и на местно и регионално равнище в партньорство с местните власти, които разполагат с необходимите лостове за действие, които най-добре познават потребностите от професионално обучение, образование, които познават и предприятията на своята територия. За това трябва стратегията за младите да бъде обвързана с предприятията и за това местното измерение е много важно защото съществуват вакантни места, така че стратегията за подготовка и обучение на младите също има огромно значение. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да кажа, много хубаво е, че подчертаваме важността на професионалното обучение. Но имам чувството, че трябва да имаме по-голямата картина в, в Европейския парламент. Структурите като че ли са прекалено устойчиви. И искам съвсем накратко да дам пример. Работил съм, раб, наскоро работих с две фирми в областта на творчеството. Едната от тях е, отбелязва забележителен растеж. Проблемът се състои в това, че САЩ са предложили 50 милиона. Ако се премести дейността там в Китай, 100 милиона предложиха комисията, ние посетихме и комисията. И успяхме да намерим двама консултанти, които да искат да работят с тази фирма. Така че бихме могли да получим 3-4 милиона от Европейския съюз. Това, което имаме днес, води до там, че тези фирми, които отбелязват растеж, не искат да работят в Европейския съюз. Това е голям структурен проблем, който трябва да бъде овладян. Така че да подпомагаме, да, да имаме устойчиво финансиране на такива фирми. Да, банките дават финансиране, но те не осигуряват растеж. А фирмите, кои, в които работят млади хора, млади в областта на творчеството, е, има опасност те да загубят работата си. Защото ние не можем да предложим работни места, а само някаква подкрепа. А ако заложим на образованието, то тогава то трябва да води до там, че да се създават нови фирми, е, нови работни места, иновации. И можем да направим това в Европейския съюз. Затова аз съм притеснен за по-голямата картина. За, а, проблемът с безработицата няма да бъде решен, ако не, ако не можем да помогнем тези развиващи се фирми. Ако а, не искаме да им помогнем да се развият по-нататък. В противен случай като цяло, както вече казах, и както в проектостановището проекто е предложено, това са най-важните аспекти, но не бива да забравяме и по-голямата картина. И за тази цел имаме нужда от нови пътища. Комисията, съветът, парламента, всички трябва да работят заедно, така че да разработим, да намерим нова концепция в областта на културата. Благодаря, господин Дабариш. Благодаря, тъй като вече колегите коментираха повечето аспекти в предишната дискусия. Искам тук да се съсредоточа върху финансирането. Естествено, проявите на готовност е, за сътрудничество и сътрудничество на държавите членки е, са добре дошли, но трябва да видим с какви инструменти разполага Европейския съюз. Например, Европейската инвестиционна е, банка, която от началото на кризата редовно инвестира в страните, които са в най-тежко положение. Всъщност, Както поясни самата ЕйБ, тя трябва да запази своите 3А класацията си и не може да инвестира по свое собствено осмотрение навсякъде. Тоест, трябва първо да бъдат сертифицирани проектите, така че инвестициите на Европейската инвестиционна банка – да могат да бъдат направени без да пострада нейния рейтинг. Тя би могла да инвестира в проекти, които за, за младите, които определено носят полза и които ще бъдат положително оценени от съответната агенция. Мисля, че е малко обидно а, названието, с което се наричат а, а, страните в криза, пресетата. А, Така или иначе смятам, че проектостановището е много добре балансиране. Благодаря. Корея. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам доклада на нашия докладчик. Считам, че така както ни беше казано, изходната позиция за да се борим с безработицата сред младите е без съмнение една по-добра образователна система. Аз идвам от държава, където имаме рекордно висока безработица на младите и образователната система не е особено блестяща, що се отнася до италианските университети и подготовката на младите за работното място. Ние сме в дъното на класацията, така че днес е необходимо да имаме по добро синхронизиране на усилията между университетите и предприятията. Ако не успеем да го направим, ще създадем високо квалифицирани служители за, за науките и така нататък, а, а пък няма да има работни места за тях. И слушах също така, нуж... казаното за нуждата от двойна система, така както обаче колегата го твърди, трябва да приложим на практика теорията, т.е. не трябва да оставаме само с думите. А, например, един дипломиран в правните науки в Италия, знаем, че при по време на цялото обучение по право в университета, студентите нито веднъж не стъпват в съд, за да видят как протичат нещата на практика. Първото им стъпване в съд е когато трябва вече да влязат в, прак... в работата. Така че много често имаме едни такива системи, а много често и административни системи, които пречат на младите да отворят своя собствена фирма, защото данъчното облагане въобще не е е, снисходително спрямо младите, които отварят собствени фирми. И сега, е, знаете, има много е, млади, които страдат най-вече от тези бюджетни урязвания, а младите, които от своя страна са готови да посетят много време, много усилия, но нямат финансовите средства да се позиционират на пазара на труда. Това са основни аспекти, които смятам, че присъстват в настоящия доклад и това трябва да бъде основната ни линия, която ще ни води за напред в бъдещите ни действия. Благодаря. Благодаря. Аз искам да направя четири забележки, казва господин Кавада. Първата ми забележка е към докладчика. Впечатлен съм от качеството на логиката на този доклад. Определено съм реалист. Виждам също така, че вие наистина имате голям опит в тази област. Благодаря още веднъж. Сега, първа забележка относно самата безработица сред младите. Така както го казвах, каза и нашия колега Скория, трябва да реформираме спешно образованието, защото за много държави е, имаме вече остарели, архаични образователни системи, които не са адаптирани към е, настоящите изисквания на пазара на труда. А второ, е, работата на младите не съответства на настоящата економическа ситуация. Тоест, имаме нужда от повече търсене, от повече поръчки, за да съществуват тези фирми. Тоест, ние трябва да стимулираме по възможно най-добрия начин конкурентоспособността на нашите продукти, защото в момента сме в един глобализиран пазар. Третата ми забележка е, че трябва на всяка цена мисля, че всички вече почват да осъзнават, че трябва да имаме сериозни бюджетни политики, но да нямаме такива ужасяващи ограничения, които спират растежа. Имаме нужда от едно сериозно економическо управление на европейско ниво. И четвъртата ми забележка от 2008 година сам виждаме е, липсата на, една, на, една европ, на едно европейско качествено управление, както в социален, така и в економически и във валутен план. Трябва това да се коригира. Никога не сме виждали от 30-те години в Европа до сега а, такова, а, такива статистики. Над 50% от младите в някои държави са безработни. Това ни води към бездната. Така че нека, нека да а, подадем сигнала това да бъде най-големият приоритет, за да имаме едно добро економическо управление и да се изградят бързо и качествено функциониращи а, системи. Разбирам също така а, трудностите на, а, на Европейската банка за инвестиции скоро може въобще да не може да си плаща сметките и да не е платежоспособна, ако продължава така. Така че политиците трябва най-сетне да си поемат функциите и да управляват, за каквото са избрани. Панайота. Благодаря, госпожо председател. Колеги, искам да първо да поздравя господин Далвая за препоръките, които прави. Съгласна съм, че подобряването на професионалното образование е най-добрият начин да се обвържат образователната система с пазара на труда и трябва да се въздейства върху образователната система в държавите членки. Искам да привлека вниманието ви върху три основни аспекта е, на първо място трябва да се признаят безпредседентните предизвикателства, свързани с бързото развитие на световната економическа среда и професорските среди, преподавателските среди трябва да се приспособяват много по-бързо, е, да възприемат модерните начини на преподаване, на за да може младите да придобият съответните умения и, да, и компетенции и да бъдат много по-конкурентно способни, да имат по-добри перспективи на пазара на труда. Второ, важно е да се поощрява триъгълника растеж, образование, бизнес а, и това на равнище региони, защото а, всеки ден се добавят по 200 хиляди е, безработни и същевременно е, има липса на, качество, на квалифицирани специалисти в областта на технологиите, научно-следователската дейност, информатиката. И за това в образователните програми трябва да се даде предимство на науката, технологията, инженерство и математика, за да може да се предвидят бъдещото развитие на е, економиката. Трето, Европа трябва да вземе мерки за поощряване на предприемачеството сред младите. Това трябва да бъде включено и в образователните програми и ще допринесе да се промени е, менталитета, да, да се премахне страха от провал, е, защото. И накрая, ако искаме да постигнем трайно решение, младите трябва да бъдат не само наблюдатели и ползватели на това, което им предлагаме, а реални участници в процеса на реформи и на разработване на секторните политики. Благодаря. Благодаря, Сантьяго. Благодаря. И аз искам да благодаря на господин Делварие за изключително конструктивните препоръки, свързани с темата. Пълно съм за промяна на образователната система в Испания. Не веднъж съм заявявал в нашата комисия колко е важно професионалното обучение – Изключително е необходимо е това да бъде признато. Мнозина от колегите споменаха, че много важно да се оказва подкрепа на младите. Аз имам чувството, че в Испания а, има млади, които работят в, в, в държавни предприятия, банки, но много малко се наемат да откриват со, свои собствени фирми на частния пазар. Именно затова трябва да се насърчава частното предприемачество, защото е, всяко предприятие създава нови работни места. Да, смятам, че с данъчни стимули, с по-малко бюрокрация, е, може да се създаде съответната мотивация за създаване на е, на предприятия. Но е, в, в страна като Испания бюрокрацията и цялата бюрократична машина е изключително тромава. Голяма част от неуспеха в Испания се дължи на дългия франкийски период, когато хората нямаха никакви права, нямаха право на, на стачка и, и прочие. Сега, но при Франко работниците бяха изключително добре защити. Беше невъзможно да уволниш някого без това да доведе до едва ли не до фалит на предприятието. След това обаче, след освобождаването от фракийския режим, започнаха да се либерализират доста условията, въведаха се временни трудови договори, постепенно се стигна до 6-месечни трудови договори, а сега с кризата моментално се уволнява. И всъщност на, сега най-застрашени от безработица са младите, защото те имаха най-кратките трудови договори. Ако а, можеше да настъпи економическо съживяване, всички страни ще да се възползват от това. Но все пак а, в северните системи е, е, е, системата е много по-гъвкава и по-добре предвидена. Тамаш Варней от der Kommission. Habe ich das richtig? Няма ли никой? Мадам? Не... Моята... Казвам се Фиреля Перото и съм от Комисията по образование и култура. Разбира се, ние подкрепяме а, това проекто становище на докладчика. Смятаме също, че нещо трябва да бъде предприето по отношение на това, че образованието и квалификацията играят ключова роля. Образованието представлява най-добрата защита срещу безработица на младите хора. Искаме да подчертаем колко е важно да се предотврати напускането на училище. Това е много важна стъпка, за да могат младежите да не изпаднат в положение да нямат работа. Тук става въпрос най-вече за по-слабите групи, Добре е, че докладчикът изтъкна мобилността. Това предоставя повече шансове на младите хора да придобият ключови компетенции, да научат езици, но не само това. Това изцяло съвпада с намерението на комисията да използва новата програма за образование, за да насърчава мобилността на младите хора. Разбира се, ние сме съгласни и също сме загрижени относно средствата за образование. Все повече се пести и ние апелираме към държавите членки да подходят диференцирано. Тоест, трябва да се поставят определени приоритети, да се е, дават повече пари за области, където ще се очаква голям растеж, а образованието е една от тези области. Ние мислим, че комисията трябва да дебатира още по отношение на образователните системи, както и в отделните държави членки. Що се отнася до финансирането на образователните системи, трябва да се види как може да се подобри ефикасността. Най-вече във времена, когато средствата не достигат. И тук трябва да се подобри качеството. И ние споделяме загрижеността, че свързаното с работното място учене трябва да бъде поощрявано, да се подобряват съответните квалификации, да се да осигури по-добра адаптация към трудовия пазар, най-вече що се отнася до младите хора. Тук трябва да се обърне по-голямо внимание на търсенето на кадри. и квалификацията трябва да бъде е, подобрена по отношение на качеството. Разбира се, качеството е много важно при модернизацията на висшето образование и тук е, трябва комисията и държавите членки да положат усилия в е, прилагането. Трябва да се намерят инструменти за по-добра прозрачност, за подобряване на квалификациите, защото това е възможност за улесняване на ученето и мобилността. Всичко това трябва да бъде подчинено на нуждите на трудовия пазар. Трябва да се е, види какво се търси на пазара на Европейския съюз и квалификациите да се придобиват съответно трябва да се вземат предвид и резултатите, да се признават резултатите от неформалното обучение т.е. това, което човек учи докато работи. И апел към държавите членки да прилагат тези мерки за младите хора, да търсят подходящо финансиране от структурните фондове, най-вече от Европейски социален фонд, да се концентрират върху регионите и върху групите, които имат най-голяма нужда от помощ. И накрая, искам да напомня, че утре на 29 май комисията ще приеме пакет от специфични за отделните държави препоръки. Ще бъдат включени много препоръки по темите, за които говорихме днес и които нашата комисия обсъжда. Толкова от моя страна. Моят колега също присъства и не знам дали ще иска да добави нещо. Благодаря. Не мисля, че има кой знае какво да се каже повече. Искате ли да кажете нещо? Няма да се отнесем несправедливо към вас, ако сега не ви дадем думата. Благодаря. Сега господин Терлбан. Dankeschön, Presidenta. Eh, miren, eh, antes de nada comienzo eh, con usted. Eh, eh... Благодаря ви. Uh имам чувство, че се получи някакво недоразумение. Аз в началото, като започна да говоря, как че съм съгласен с вашата теория и че трябва да се излезе от порочния кръг. Uno, los obstáculos parlamentarios que podría haber. Но също така ви посочих какви са пречките при взимането на решение от Бундестага. Това не значи, критикувах действията на госпожа Меркел. Това, има, тук си има демократични изисквания и е напълно редно да се спазват. И естествено, че това, е, плана на е, госпожа Меркел трябва да бъде одобрен от е, Бундестага, но просто е, ви казах как ще закъснеят нещата, тъй като срещата свикана от е, е госпожа Меркел ще се състои след излизането във вакансия на немския парламент. Е, тук обаче, е, слушайки е, представители на различни политически групи, виждам, че имаме е, е, е, един наобщо виждане, консенсусни идеи за борба срещу безработицата сред младите. А, ще гледам да приключа бързичко. Страх ме, че ще ме прекъснете. Е, някои от изказалите се напуснаха залата, господа, госпожа Санче Смит, която си тръгна, но съм напълно съгласна с нея, съгласен с нея, с господин Такола също. Господин Тавариш, проблема с финансирането е съществен. Не трябва да подценяваме ролята на ЕИБ, Европейската инвестиционна банка. А, така че очаквам вашите изменения, ще потърсим и компромисни изменения, ще подкрепа напълно всякакви а, идеи, свързани с, с адаптиране, може би, на ролята на Б. Господин Скория, това, което казахте за ролята на образователната система е изключително важно. А, мисля, че е създаването на една двойна система, т.е. За, за класическо и професионално образование, се приема, възприема от всички. Темата за данъчните облегчения също беше засегната. Това е много важно. Господин Кавада също си тръгна. Той беше много мил с мен. Искам да му благодаря de la población. Evidentemente están en conexión la juventud desempleada. Eh, той посочи много е, ясно е, сериозните проблеми а, и наблегна на липсата на общо економическо и данъчно управление. Да, това е наистина проблем. Е, това е друга тема, не можем сега да я засегнем, но след 60 години обща и история на Европейския съюз, наистина економическото и финансовото управление не е на висота. И това, както виждаме, е, на нас е щети. Споделям е, и виждането господин Тавариш, е, че Европейската инвестиционна банка би трябвало да играе много по-важна роля. И, и, и, наистина странно, че заради, за да запази кредитния си рейтинг, тя не смее да инвестира. Трябва а, видим какви са новите проблеми, новите предизвикателства а, в моето семейство има преподаватели. И тук беше казано, че преподавателите трябва да се адаптират към бързото, бурното развитие на света, за да бъдат на висота, че всичко ново трябва да се включва в образователната система и че трябва да се стимулира предприемаческия дух, да се борим против страховете на младите да се захванат с някакво предприятие. Но това трябва да бъде е, една от целите на данъчната реформа, на економическата реформа, защото ако се премахнат пречките, предполагам, че и страха на младите ще отмре от само себе си. Сантьяго, вие като че ли имате франкистски тенденции, мисля, че е, от Франко ни остана само тежко наследство и мисля, че просто сегашните слабости могат да бъдат отстранени с нормално законодателство. По една тема не говорихме. А, не... Според вас, колко млади хора при нас в Германия биха могли да работят, ако ние имахме предлагане, което не може да бъде, на което не може да бъде отговорено. Трябва да обръщаме внимание на това младите хора да учат чужди езици. Да, ние си знаем немски, но такава голяма страна като държава може да предложи много повече работни места и която има лоша демографска ситуация, ние можем може да си помислим. Ако науча немски язик, със сигурност ще мога да си намеря работа. Не просто, не да, нямам предвид да напусна Испания, но да си намеря някаква работа там с немски язик. Та това по темата за езиците. Моля, четвъртък, 12 часа е крайният срок за внасяне на измененията. Сега закривам заседанието тъй като имаме сега заседание на координаторите. Започваме в 15.30 с гласуването. 15.30 гласуване. Моля всички, които, а, които напускат залата и които нямат общо с координаторите. Сега имаме заседание на координаторите.